16 юни тази година. Тогава бяха проверени правомощията на госпожа Пирко Рухонен Лернен. Мандатът ти бе утвърден, считано от 27 април 2015 година. По-точно бе предложено утвърждаването на този мандат. Не виждам желащи да успорят това предложение, с това то се счита за прието. Групата на ЕКР внесе искане за замяна на член на парламентарна комисия. Това предложение ще бъде включено в протокола от днешното заседание. Няма колеги против. С това предложението се приема. По молба на групата на ЕКР в Комисията по регионал